заседание преди лятната вакансия. Виждам е, усмивки по лицата ви. Очевидно всички сте в добро настроение, но е, трябва да започнем с е, една нерадостна новина. Ще се опитам да бъда съвсем коректна в изказванията си, затова ще говоря, ще говоря на немски. Още вчера по време на заседанието на координаторите решихме, че нашите представители на заседанието в Найроби ще бъдат е, е, двама колеги. Е, така че Мария, от една страна, която от дълги години вече ни представлява на този форум и сега вече вторият ни представител ще бъде Сабине. И така, вие знаете, че форумът ще бъде в Найроби. Трима ще отидат всъщност в Найроби. Двама от Итри, един от Култ. Това е решение на ръководството. Две са местата по линия на Итре. Единият е представител на НП. С нощи смятахме, че социалистите, след като се бавят, очевидно няма да излъчат своя представител и за това решихме с нощи, имайте преди, че с нощи проведохме избори, гласувахме и Сабина Фехайн ще бъде нашият представител в този форум в Найроби. Днес получавам писмо от господин Ройл, който се е позабавил с изпращането на писмото. Днес, е, очевидно, той не би изпратил вече точно това писмо с това съдържание. Къде беше текста на писмото? Да. Чета на английски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 че трябва да има не евентуално, а задължително член на СТОА. Сега възниква проблем. Беше ми казано, комисията ИТРЕ все още не е запълнила второто място. Казват ми обаче, че това ще бъде испански социалист от СТОА и ИТРЕ, защото втория човек от ИТРЕ трябва да бъде свързан и с ИТРЕ, и с Тоа. Социалистите се оплакаха и вчера взехме решение за едно предварително условие. Ако се гласува по системата ОН, нещата са ясни. Не може трима социалисти да отидат там, един или двама ще бъдат социалистите. А, освен това, трима са испанците, които отиват в Найроби. Един испански социалист от тук, един испански социалист по линия на ИТРА и СТОА и един а, испански делегат. Нямам нищо против а, Испания. Но все пак е, е, трябва да бъдем малко по-внимателни, когато подбираме състава за Найроби. Говорих е, с господин Ройл днес сутринта, който също не познава това решение на президиума. Казах му, че с нощи сме избрали Сабине Ферхойн – и че молим колегите от ИТРЕ да номинират отново госпожа е, Бадия Икоше, която е, е заместник, член в ИТРЕ. И така бихме могли да решим проблема. Така че се обръщам с молба към социалистите в тази комисия да а, е, а, прокарат едно такова решение и едно такова предложение. Много ви моля да решим какво точно ще направим. Госпожа Анибел. Благодаря. Това, което стана, е, че ние взехме решение на заседанието на координаторите вчера без да разполагаме с пълната информация. Затова поставям отново въпроса. Читам, че трябва да преразгледаме въпроса. Нека да изясним какво точно се случи. Взето е само едно решение. ИТРЕ да изпрати член на НП. Не е взето решение за кой ще представлява СТОА. Гласуването миналата вечер се базираше на разбирането, че госпожа Бадия може да бъде номинирана от ИТРЕ и че ще изпратим член на НП. Бих искал да се, искала да се преразгледа въпроса, защото ние не разполагахме с всички факти. Има ново развитие на нещата, затова трябва да се върнем към въпроса. Госпожа Бадия разполага с огромен опит в тази област. Е, тя се занимава с тези въпроси от известно време и трябва да гарантираме нужната последователност. Председателката, не мога отново да навлизам в подробностите. Да, госпожа Бадия е най-добрата, но тя вече е била три пъти на подобни заседания и комисията Конт е, има правото да предостави възможност на някой друг от членовете си. Няма а, изключение тя да бъде номинирана от ИТРЕ. Вие трябва да говорите в ИТРЕ, те да изпратят а, Бадия. Ако е толкова добра, нека да отиде. Така че забравете за това. Мисля, че всички са наясно с проблема, наясно са с фактите. Да се придържаме ли към това, което решихме вчера вечер и да оставим нещата на Итре? Говорих с господин Рол. Той е, не знаеше, че е, ще се номерира представител на 100. Извинете, аз е, не съм съгласна. Не отчитаме наличието на нова информация, затова аз предлагам да гласуваме предвид на новите факти. Ако не искате да се придържаме към това, което решихме вчера, искате ли отново да прегласуваме, така ли? Да, аз не виждам друга альтернатива, защото ситуацията е нова. So, so, okay. you know Знаете, че гласуването е съвсем просто координаторите гласуват от името на своите групи. Нали? И така, започваме с госпожа Кория. За или против? Вчера беше взето решение. Госпожа Ханибал. Тя е за. Либералите? обсъдихме нещата и нашата позиция си остава като вчера. Няма да променям позицията си от нощи. Някой друг от другите групи? Край на гласуването и госпожа Ферхайн е получи подкрепа. Госпожо Ханибал, ако не го направите, аз ще е, го направя. Ще говоря с господин Роял. Вие сте социалист, аз не съм. Стигаме до следващата точка. Точка от дневния ред, която е гласуване. Да си изчакате да си подредя документите. Започваме. Трябва да имате карти за гласуване, естествено. Да. Започваме с господин Кавада. Той е докладчик по първата тема. Искате ли думата, господин Кавада? Благодаря съвсем набързо. Искам да благодаря на всички колеги, които улесниха задачата ми и в на днешния национален празник им благодаря двойно. Да, наистина, е, днес е празник. Ще пеем ли? Не. Е, няма да пеем. Всеки път, като приемем като приемем доклад по собствена инициатива, трябва да се променя химна. Започваме с гласуването. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 47. Кой е за, против,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 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, приема се. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. Кой е за?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 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 отпадна. Сега компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се. Не, той отпада. Извинете, всички тези изменения отпадат. Няма да се гласуват. 85. Не, 84 за, против. Още веднъж. Моля, гласуваме за 84 за, против. Въздържали се. Моля да направим електронно гласуване. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. 7 на 7. Отхвърля се. 85-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 86 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 87 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се.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 Приема се 105 за, против. Още веднъж 105 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 106-то изменение бе гласувано. 107 за, против, въздържали се. Приема се. А, извинете, последното изменение, което гласувахме, всъщност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 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 отпада. Оттеглено. 128 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 129. Тук е, има е, приложение. За, против, въздържали се, приема се. 131. За, против, въздържали се, приема се. 132. За, против, въздържали се, отхвърля се. 134. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, от... приема се. Точка от преамбила А. Приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5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 против, въздържали се, приема се. Точка Б за, против, въздържали се, приема се. С и Д за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 и 19 за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 оттеглено, 25 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 и 30 и 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила А за против въздържали се приема се. 34, 35, 36, 37 за против въздържали се приема се. Точка от преамбила К 38 са против въздържали се отхвърля се. 39 са против въздържали се приема се. 40 са против въздържали се приема се. Точка от преамбила Д бюджет за против въздържали се Приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Б, бюджет. Няма нужда да бъде гласувано, тъй като се покрива от е, М. И така, сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 23 гласа за, 2 против, 0 въздържали се. Поздравяваме господин Кавада. Не. А... Дали иска да запее? А е, става дума за марсилезата. Е, дали ще я пеят? Е, няма да я пеят, казва председателката. Да. Nevedaleva. Катерина, do you want to have the floor? искате ли думата? Съвсем накратко благодаря на всички докладчици от политическите групи. Надявам се, че ще ви хареса доклада, който ще приемем. Председателката, добре, започваме с гласуването. Понякога имам а, чувството, че можем да гласуваме анблок няколко изменения. Кой е за 1, 2, 3? Съгласна ли сте да гласуваме анблок? Едно за, против, възражали се, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, приема се. Четири пак за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, Приема се. 7 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. Защо не десето извинение? Кой е за 10? за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против. За да проверим. Край на гласуването. 14 за, 11 против, приема се. 19 за, против, Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Още един път. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, казва председателката. Беше ми казано да отида на 28. 23-то пада. 25-то е оттеглено. Затова го... 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 и 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 47 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против. Да проверим.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 We go back now and we do the budget vote. It's a budget, this one. So, now we go to the budget vote. Сега гласуваме а, документа за бюджета. Господин Локегард иска думата. Къде е той? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които участваха в подготовката на този доклад, на докладчиците в Сянка, които бяха изключително сговорчиви, много добри партньори. Искам да благодаря, разбира се, и на секретарията, на политическите съветници за добрата им работа. Благодаря най-сетне, но не на последно място и на председателката. Според мен, нашата комисия беше на висотата на очакванията. С промените в бюджета ние отправяме ясен сигнал към комисията и към съвета, е, че е време да се сложи на по-приоритетно място въпроса а, за културата, младеща, за да бъде готова Европа за конкуриране в света на 21 век. Друг силен сигнал отправяме относно спорта за реализирането на спортни програми за заделянето на нужните финансови ресурси. Нашата комисия е единна за прозрачност, за предоставянето на ясни отговори по стратегически проекти. Очаквам в едните месеци да продължим работа, да ни... Ние имахме много добро сътрудничество и искам отново да благодаря на всички. Благодаря и на председателката. Благодаря, господин Локигар. Работата не беше никак лесна. И така започваме. Първа страница. Трябва ли да казвам всички тези много дълги цифри? Ще ще ги казвам на немски. 5800 е, за, против, въздържали се, приема се. 5801 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5802 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5803 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5804 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще казвам само трите последни цифри.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 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 е оттеглено. 20 за, против. За, против, въздържали се, отхвърля се. Това е, така да се каже, е, пройдовска грешка. 21 за, против, въздържали се, приема се. Казвате, че съм сбъркала нещо, да. 29, да, прави сте за, против, въздържали се, отхвърля се. 30, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване по 30. Край на гласуването. 11 за, 14 против, отхвърля се. Сега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 против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съжалявам, госпожа Маккларкин. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Сега е 5838 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, за, против, въздържали се, приема се. Добре. 42 и 41 трябва да се гласуват Нали така? Аз следвам това, което сте ми дали. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 са, против, въздържали се, отхвърля се. 48 са, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис изменение. Първо по е, числата на докладчика. Какво е това сега? Не, приключихме, казва докладчикът. Приключихме с списъка за гласуване. So, okay. Just confirming our decision. Yeah, we have to vote on the mandate for the rapporteur to. Трябва да гласуваме е, мандата за докладчика. Кой е за? Кой е за това да поверим мандат на господин Локегард? Против няма. Дори и Мигалски не е против. Costa. Um, Mrs. Costa. Mrs. Costa. Yeah. Yeah. I apologize, Lukagard. You are great. Извинявайте, господин Локегард, вие сте чудесен, както и госпожа Трюпел. Не, че работата е лесна. Сивия Коста. I have a voting list I don't have. Give it to me. Can, you, Veronique, give me a voting list. I don't have it. Please. We come to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 35 сега за електронна проверка. Прекратете гласуването. 17 за, 8 против. 36 за, против. Още веднъж.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 Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 23 за, 2 против. Поздравления за Силвия Коста. Стигаме до доклада на ТАКОЛА Европейския семестър за координация на економическите политики. Das ist ja furchtbar. Ah doch, ich hab's, ich hab's. Ich macht jetzt nichts, komm. Dankeschön, ich hab's gefunden. So, Herr Takula, do you want to have the floor? Господин Такова, искате ли думата? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, на секретарията, на асистентите от а, името на групите, които работиха. Също искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на всички, които имаха каквито и да е съмнения за този доклад, могат да следят списъка за гласуване. Първо изменение за, против, въздържали се. Приема се. компромисът на За, против, въздържали се. Приема се.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 Така. А сега преминаваме към точка 13 от дневния ред. Европейското измерение в спорта. Сантьяго има думата. Благодаря, госпожо председател. Само за момент да си намеря документите, така както и вие трябваше да си подредите вашите. igual, tengo en inglés. <laughs> Sí. <laughs> eh, <clears throat> bien, eh, hemos tenido ya dos eh, change of views y... Вече проведахме две дискусии с размяна на мнения. Мисля, че виждаме какъв е смисълът на доклада. Проведах няколко заседания с заинтересовани лица, професионалисти в областта на спорта. Опитал съм се да обобщя нещата, опитал съм се да представя нещата в максимално синтезиран вид с помощта на докладчиците в сянка и докладчиците от комисиите. Успяхме, мисля, че ще успеем да направим доклада още по-стегнат. Ще прочета първата точка от преамбила, защото там се говори защото там се вижда в каква посока ще вървим, а именно постигането на стратегическите цели на Съюза, педагогически основни културни ценности е вектор за интеграция, доколкото е насочен към всички граждани, независимо от техния пол, етнически происход, религия, възраст, националност и социално положение. Всъщност аз поставям акцент върху значението на спорта. Освен това, държа, отчитам и съобщението на комисията. За първи път Европейския съюз има правомощие да взима решения в областта на спорта по Лисабонския договор. Разделил съм доклада на няколко глави. Първо, социалната роля на спорта Тук подчертавам, че е изключително важно да се насърчава спорта в училищата и спортните на училища. Трябва да даваме възможности на лицата с увреждания. Също така подчертавам необходимостта от подкрепа на борбата срещу употреба на допинг. Спортистите трябва да могат да водят добър начин на живот, когато напуснат спорта. Друг важен въпрос е забраната на хулиганството и недопускането на агресивни а, запалянковци и хулигани. Трябва да има възможност на тези лица да не се дава достъп до, до стадионите. Вчера с полските министри ние говорихме за значението на спорта, както по отношение на броя на лицата работещи в спорта, така и по отношение на дела на спорта в БВП. Също така поставихме акцент върху доброволческия труд – Европейският спортен модел се определя от местните клубове, също така доброволни спортни сдружения и спортни федерации. Има и други важни въпроси в доклада. На първо място ние отчитаме значението на различните спортни събития. В тази връзка ние трябва да се борим срещу уреждането на мачове, т.е. манипулирането на спортните състезания. Това е едно от най-големите предизвикателства в бъдещето. Също така смятам, че спортът трябва да може да получава финансиране от структурните фондове. Бюджетът за спорта винаги ще бъде относително ограничен и откъде да намерим финансиране. Структурните фондове, например, могат да бъдат използвани от спортния център. Що се отнася до организацията на спорта, тук повтарям значението на това да запазваме европейския спортен модел, също така управлението на спорта, основано на прозрачност и демокрация. Всички заинтересовани лица трябва да бъдат представени в спортните органи и институции в Европейския съюз. Също така подчертавам, че е много важно да се осигурява възнаграждение за... Почетам значението на обещетенията за обучение. Също така се повдига въпроса и създаване на регистър на европейските агенти на спортни играчи който да бъдат посочени имената на спортистите, с които агентите са упълномощени да работят, както и техните заплати. Също така вчера с полския министр го, говорихме а, за а, санкциите срещу всички опити за подкопаване на, поч... на почтеността на спортните състезания. Също така повдигам въпроса за създаване на европейски състав на арбитражния спортен съд със седалище в Брюксел или Люксембург. Люксембург. този съд ще урежда спорове в рамките на общността. И има мисля, че трябва да има делегация на Европейския съюз в този съд. Мисля, че пиратството е друг проблем, с, с който трябва да се занимаем. Също така призовавам клубовете да се грижат за малолетните лица – клубовете трябва да обръщат внимание на малолетните да се грижа за тях. Друг въпрос е свързан с европейската идентичност. Смятам, че комисията трябва да организира Европейски ден на, на спорта. Има, в Европа има толкова много поводи, толкова има година на различни дейности, мисля, че би трябвало да се предвидят и субсидии. Също така може да се предвиди европейска а, харта за спорта, като имаме предвид, а, че и то европейска харта за м, типично европейските и местни спортове. Също така би трябвало да се предвиди програма за мобилност на спортистите в, по подобие на Еразъм. Още нещо. Ако погледнете английските вестници, ще видите, че там много се говори по расовите проблеми. Мисля, че европейското знаме трябва да се издига на големи спортни събития Следващият въпрос е едно предложение. Можете да го приемете, може и да не го приемете. А, това е униформите на а, атлетите, а, на които на, се изобразяват а, знамето на държавите членки. Благодаря на секретарията за подкрепата при подготовката на този доклад. Благодаря и на колегите от ЕНП. Ние работихме заедно, за да разработим докладът. Разбира се, това е първоначален вариант. Очаквам да чуя вашето становище, очаквам да чуя вашите идеи, предложения. Искам да помолих секретарията да удължи срока за внасене на изменения, но мисля, че можем да удължим срока с една седмица и по този начин докладът ще спечели. Благодаря. Ще има коментари със сигурност. Е, виждам вече някои колеги, че дават е, знак и е, очевидно ще се засегне и въпроса за европейското знаме. Нали? Е, разбирам вече по усмивките на някои от колегите, че ще поставят този въпрос. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Искам да съобща нещо. Това не е критика. Не можах да гласувам тази сутрин, Това се отнася и за другите. Мисля, че системата трябва да бъде разгледана, когато имате членове, заместник членове, които участват в дебата. Тази система трябва да бъде преразгледана. Сега, тъй като не можах да гласувах, имах възможност да се запозная с доклада. Радвам се да констатирам, че това е отличен доклад, включва всички основни измерения и посочва сферите, в които трябва своевременно да се предприемат мерки. Искам да поздравя господин Фисес за отличната му работа. Най-напред той споменава жените в спорта. Това е сериозен въпрос и една от причините, поради която нямаме достатъчно участие на жените в спорта, е, че те не са представени, както той посочва, в организирането на спортни прояви на високо ниво, за да могат да оказват влияние. И аз искам да го поздравя, че поставя този въпрос. Трябва да подчертаем отново економическата ценност на спорта. Хората, които не се интересуват от спорт, не осъзнават това, но 3,5-6% от БВП се осъществява именно чрез спорта, особено в развитието на туристическата страна, на спорта. Разбира се, доброволческите дейности също са важни, той ги подчертава. Той подчертава и друг важен проблем за много спортове. необходимостта от а, това, че националните играчи трябва да не изпитват затруднения, когато искат да играят в съответен клуб и трябва да се види какво може да се направи в, на европейско ниво. За нуждата от финансиране също съм направил предложение за изменения за използване на структурните фондове. Беше гласувано това изменение, което позволява възможност да се финансира спорта в тази рамка. Относно агентите, да, те трябва да бъдат а, а, следени. Относно Европейския арбитражен съд в спорта, това е важен въпрос. Някои неща не могат да се решат на национално ниво. Много проблеми могат да бъдат спестени, както и много средства, ако има такъв съд на европейско ниво. Той говори също за Европейски ден на спорта, за европейски столици на спорта. Ние трябва да насърчим европейските спортни столици, ако имаме Европейски ден на спорта, повечето от дейностите би трябвало да се фокусират в съответните столици на спорта за съответната година, защото не можем да обхванем всички градове. Ако искаме да предадем нужния статут на европейските спортни столици, това е един от начините, по който можем да подходим. Също за европейския флаг той трябва да се развява на основния събития, тъй като много хора не мислят изобщо за европейския флаг, само за националните си флагове. Мисля, че това ще бъде важно да се разгледа. Развитието на регионалните спортове и регионалните спортни прояви също за традиционните спортове, че трябва да има карта. Някои от тези спортове са отмрели, трябва да видим какво е останало, за да можем да запазим културното многообразие на спорта. Като цяло това е отличен доклад. Може би крайният срок за изменения, действително, както предлага докладчика, трябва да се удължи, тъй като повечето хора ще бъдат в вакансия и може да закъсняят с представянето на своите изменения. Благодаря, господин Кили. Ще се върна на казаното преди малко. Да, естествено, вие имате права да изразявате вашето отношение към измененията и към всичко ставащо в комисията, но трябва да имате предвид, че вие сте заместник е, член. Тоест, е, в случаите, в които пълноправният член не присъства на заседанието, вие тогава можете да заемете неговото място и да гласувате. Така че това са общи правила, нищо не мога да променя и е, ще трябва да се съобразяваме всички. Да, добре. Да. Аз е, не искам да поставям този въпрос на лична основа, а искам да поставя този въпрос за разглеждане в Европейския парламент, за евентуална промяна в правилата. Да, нещата са уредени така, както и във всеки друг парламент. Пълноправните членове имат право да гласуват, само когато те отсъстват, тогава вече това право се прехвърля на заместник члена. 13 са записалите се за изказване. Е, много ви моля да не казвате неща, които вече са казани. Бъдете кратки, е, бъдете стегнати в изказванията. Няма нужда да налагам някакво, някакъв регламент, но ще следа се пак за спазване на времето. Следващият е, оратор. Господин Физас, господин Физас, вие вчера казахте, че много неща могат да бъдат казани по тази тема и че няма достатъчно възможности това да стане. Беше удоволствие да работим заедно с вас. Има доста важни теми, които са засегнати в подготвения от ваш, вас документ. Понякога хората се фокусират предимно върху футбола. Вие не правите това, вие разглеждате спорта като цяло. Ще бъда кратка и по същество. Нещо, което липсва не във вашия доклад, а в първоначалното съобщение на Европейската комисия, се отнася до предлаганите действия. Затова трябва да се огледа този въпрос, какви действия са възможни. Комисията не споменава нищо, ние би трябвало да го направим. Що се отнася до употребата на наркотици или на допинг, ние не трябва да засягаме основните права при противопоставянето на тези явления трябва да се гарантира неприкосновеността на личния живот на тези, които участват в спортни прояви, предвид на това, че те имат двойни кариери. Говорил съм с много спортисти по тази тема. Иска да се намери определено решение, когато хората преминат към обучение в университетите. За мнозина от тях има прекъсване в кариерното им развитие и този въпрос трябва да бъде разгледан. Следва да се разгледа и възможността за признаване на дипломите и квалификациите. Относно арбитражния съд, аз имам някои въпроси. Изглежда сложна системата, която предлагате, бихте ли дали малко пояснение, Дали е необходимо да имаме Европейски спортен съд? Относно регистъра на спортните агенти, аз съм съгласна, че трябва да има подобен регистър, защото това, което предлага FIFA не е достатъчно. Агентите на играчите не са активни само в футбола, но и в баскетбола, ръгбито и други спортове. Там няма такива, такъв регистр, какъвто се води от ФИФА. Това бяха въпросите, които иска да поставя и очаквам да продължим да работим заедно. Господин Мигалски има думата. Я бъде трохе bardziej критична, dlatego Благодаря, ще бъда малко по-критичен. Като застъпник и поддръжник на Европейския съюз, аз бих казал, че докладът ще създаде повече неприязан сред гражданите, защото на много места в доклада има неща, които нямат място там. Ще спомена 3-4 такива момента. Има един принцип, че не трябва да се е, включва нещо, което е излишно. В девета точка вие казвате, че е много важно централизираното, изключително и териториално използване с търговски цели на спортните медийни права. Много е трудно да разберем за какво става дума. Също така предлагате да се създаде европейски и регистър на спортните агенти. Според мен това е излишно. Искате да създадете европейски арбитражен спортен съд и това е излишно и струва скъпо защото трябва да попитаме европейския дънакоплатец дали е съгласен в настоящия момент неговите пари да се използват за това. Също така призовавате за годишен ден на спорта. Правите, че имаме много подобни дни в Европа. Въпросът е, е, имаме ли нужда още един, просто защото има вече толкова много. Предлагате и подкрепа за инициатива за Европейска спортна столица. Има Европейска столица на културата. Е, трябва ли още е, една подобна идея? в 26-та точка, която е интересна за британската преса, но тя беше предмет и на широки меди, широко медийно отразяване и в Полша, за, именно за европейското знаме на спортни събития, още повече и на фанелките на спортистите на държавите членки. Аз трябва да кажа, че това е малко особено. Въобще не виждам защо е необходимо. Ако националният символ на Полша е Орел, как смятате, че къде трябва да се поставят европейските звезди? Около Орела, до него или вместо него? Как точно смятате да се реализира това предложение? Uh, hello. <coughs> Uh, okay. Uh, well, I'd like to start by saying that, you know, that there's a fair bit of sense in what Mr. Мисля, че господин uh, Физас е прав, uh, че спортът създава условия за равнопоставеност. Хората получават шансове чрез спорта, обединяват се хора, които иначе не биха се обединили, различни раси, различни класи. Така че има много смисъл в това, което той предлага. Но искам да се фокусирам върху точка 26, защото не знаех дали да се смея или да плача, когато я прочетох. Знаете е, какво казва е, пресата. Това е налудничество, налудничево. Вие предлагате същия флаг. Е, в Дейли Експрес това не е Мърдок. Позволете ми да завърша. Вие предлагате същия флаг, който да се използва при големи спортни прояви и върху униформите, върху спортните екипи. Това е, би било крайно непопулярно на целия континент. 50% в Великобритания искат, е, от хората искат да напуснат Европейския съюз. Така че как може да наложите използването на европейското знаме? Можете ли да накарате известни спортисти да носят е, върху своите спортни фланелки това знаме? Е, аз се съмнявам. Да, вие имате всичко. Е, имате вестници, имате е, телевизии, но не сте прав. Е, Нека да не започваме този спорт. Ние сме тук, за да правим политика. Мисля, че предложението за знамето е предложение именно. То не е задължение. Британската преса, що се отнася до нея, по-добре да не говорите. Uh, uh, Благодаря, господин, госпожо председател. Ще бъда кратък. Ще внеса изменение, за да сложа знамето на Мърдок на всички англи... Е, вестници. Може би това ще ни помогне. Поздравление за докладчика с амбициозното и реалистично предложение – да, предсказуемо е, че някои медии ще открият огън. чудвам се, че някои колеги не разбраха и не са и стълковали някои от предложенията. Когато говорите за, за е, спортния съд, само, че ако прочетете внимателно, ще видите, че става дума за самоуправление, за органите, които се самоуправляват, те да го създадат. Никой не казва, че Европейския съюз трябва да създаде такъв а, а, съд. Ние искаме да подкрепяме доброто управление. И толкова. Същото и въжи и за други предложения когато предлагаме да е, подкрепа за Европейския регистр, докладчика не казва, че трябва да се организира от Европейския съюз. Това, което ние предлагаме е да подкрепим преговорите между Европейската комисия, агентите и те сами да го направят. Не е наша работа. Ние подкрепяме онези, които вървят в правилната посока. Не организираме ние нещата и не казвайте това на английската преса, защото това са най-обикновени лъжи. Ще приключа с още два въпроса, госпожо председател. Прочетах допълнение към това, което... Само допълнение към това, което каза докладчика борба срещу корупцията, уреждането на мачовете и измамите. Това, което е записано в доклада е много важно. И накрая финансовият ферплей. Още един пример, който идва от премьер лига, от, от Индипендент. Ман, примерът с Манчестър Сити, клуб, който сключи споразумение за спонсорство за 400 милиона и УЕФА започна преразглеждане сега не Европейския съюз, а УЕФА ще осъществява разследването. Но в този доклад ние подкрепяме УЕФА в искането за прозрачност и за, за, прозрачност на това споразумение за спонсорство, защото говорим за европейско е, за европейски състезания. Нека УЕФА да се свърши работата и ние в този доклад може ще кажем, ние ви подкрепяме, ние подкрепяме доброто управление, което се осъществява възоснова на самоуправлението. Ще кажа на колега, на колегите, които много често отсъстват от заседанията. Хубавото е, че сте тук днес и освен това би трябвало да е, имаме предвид автономията на спортните организации, но като говорим за FIFA, за UEFA и така нататък, е, е, те много често ни молят, обръщат се към нас с искането да създадем някакви правила и би трябвало да реагираме, естествено, на техните искания. Освен това, сега какво точно прочитате и как тълкувате това, което е написано, е един въпрос. Вие много често го тълкувате така, както на вас ви се харесва и не прочитате другото. Господин Борис. Благодаря. Няколко думи за е, знамето. Най-напред искам да поздравя господин Фисъс за доклада му. Това е доклад, който се очаква отдавна от цялата спортна общност в Европа. Той е доста широко обхватен. След декларираното от министъра на спорта на Полша се предвиждат доста мерки, които ще се предприемат през следващите 6 месеца. Политиката в областта на спорта е залегнала в договора, което ни позволява да играем координираща роля. Въпросът за прозрачността и безпристрастността на спорта е изключително важен за следващите поколения спортисти и спортистки. Въпросите за корупцията, и оповестяването на това колко получават като възнаграждение спортните агенти, да се знае кои са и спонсорите на големите спортни прояви. Относно знамето, аз не виждам противоречие между това аз да съм поляк, господин Фисас да е испанец, председателката да е германка. През 2012 ще се проведе Европейско първенство по футбол и не би трябвало да има проблем нашите играчи да използват националното си знаме и също времено да използват и европейското лого. Мисля, че това е посока, в която бихме могли да вървим. There are few има няколко области, които имат местно измерение, както и международно измерение. Това е спорта. Този сектор няма еквивалент и е много важно да направим така, че да се спазва принципа на субсидиарност. Въпросът, който стои пред нас, тъй като обсъждаме измерението на спорта – е да помогнем на спортното движение в Европа. А не как може спорта да ни помогне да изградим Европейския съюз. Тук има няколко примера, които говорят за това, че идеята е да развиваме европейска идентичност. Идеята за европейски флаг ще скандализира англичаните. Спортът е част от нашата идентичност наследство. Спортистите от Уелс никога няма да си сложат флага на Великобритания, да не говорим за знамето на Европейския съюз. Не може да налагате европейска идентичност на хората. И аз съм, че с проекти като този ще отблъснете хората. И имам някои резерви и за арбитражния съд. Какво ще стане, ако има европейска и неевропейска страна? Да не забравяме, че правим това за спорта на местно ниво. Има много коментари, които са свързани конкретно с футбола. Така че много се радвам, че вие обръщате внимание на обучението на местните играчи, но е, спортът е, има една много важна характеристика. Той обединява хората и на това е и това, на което трябва да обърнем внимание, а не на европейското самосъзнание. Сега ще повторя веднъж за винаги, надявам се да ме разберете, този доклад няма за тема европейско знаме. Не. Е, става дума за един прекрасен доклад, е, който се опитва да обхване различни аспекти, свързани с спорта. И е, Написаното от докладчика за знамето е само едно предложение. Едно от многото и може да се каже, че е може би най-незначителното и най-малкото. Едно единствено изречение. Ако вие само на това смятате да се спирате във вашите изказвания, мисля, че просто подценявате темата. Тази комисия би трябвало да се отнася много-много по-сериозно към нещата, отколкото да свежда един а, е, наистина сериозен доклад, само да е едно единствено изречение. Ще станем смешни, ако всичките ни пром... предложения за изменения се отнасят единствено до това единствено изречение. Докладът е хубав. Добре. А, е, даваме думата на госпожа а, Неветолова. Благодаря. Благодаря на докладчика за чудесния доклад. Естествено, че много-много важно да се говори и за обществената е, значимост на спорта, за социалните, економическите аспекти. Е, спортистите се концентрират обикновено е, върху тяхната спортна дейност и след това в един миг, когато спрат активно да се занимават с спорт, се оказват неосигурени съществуването им не е гарантирано. Бих искала да зная, предвижда ли се нещо като структурен фонд, който да финансира спорта. И би трябвало, според мен, да включим и аматьорите, и любителските организации или съюзи. И тук е, още нещо, което може би се дължи на е, грешка в превода. Става дума за атлети е, в текста, който чета на родния си език. Най-вероятно просто не се говори за атлети, артисти. Няма да говоря за флага но мисля, че идеята е много добра. Нищо против нямам наред с словашкия флаг да се издига и европейското знаме или е, да има някакъв европейски символ. Ще говоря на унгарски, исках да говоря на английски, но мисля, че сега, когато говоря на унгарски, ще избегна допълнителни проблеми. Предполага, че колегите ще се спрат на точка 5, а не на 26-та точка. Радвам се, че тази тема е включена в доклада. Мисля, че приятелят ми Сантяго изпреварва времето ни. Някои държави и членки предприеха вече стъпки в тази област. Това е въпрос, който много ме вълнува. Аз се присъединях към тази комисия през септември. И а, това е първият доклад, а, който успях да проследя от началото до края на подготовката му. Видях как работят а, колегите. По точка 25 искам да се присъединя към казаното от госпожа Боскот, че трябва да бъде определен Европейски ден на спорта. Обсъждали сме въпроса за програма Еразмус за спорта. Не зная дали докладчикът би могъл да сподели идеите си в тази област. Благодаря, госпожо председател. Искам да повдигна един въпрос, който не бе до сега не е повдигнат и това е образованието. Мисля, че образованието е много важен аспект, тъй като спортът всъщност е, е физкултура. Той на... развива не само тялото, но и духа. Ето защо спортът и физкултурата трябва да са част от образованието от най-ранна възраст подкрепям искането в спортът да ползва структурните фондове. Мисля, че то е част от политиката на сближаване. И аз смятам, че структурните фондове, особено в частта си за образование и обучение, е, са, е, са много уместна идея. Подкрепям Европейския ден за спорт – мисля, че това е чудесен начин да изразим идеите, е, които искаме да изразим. А, мисля, че идеята, която. Мисля, че европейският флаг, е, който не се налага, а се подкрепя, е чудесна е, демонстрация и видимост на нашите ценности. Марко. Благодаря. Ще кажа само, че докладът бе представен от Сантяго и на нашето последно заседание. Докладът е добър. Важно е още веднъж е, да се подчертае е, значението на е, спорта сред жените, особено пред 2012 година, като имаме предвид, че все още има страни, в които има ограничения за спортната активност на жените. Би трябвало, естествено, да свържем нещата и с свободното време. да помислим и за възможностите от е, средствата, заделени за структурните фондове, да се финансира е, дейност, свързана с спорта. А що се отнася до европейското знаме, мисля, че това знаме е, може да намери своето място. Да. Следващият оратор ще бъда много кратка. Добър доклад, добри въпроси са засегнати вътре, добри предложения. Ние ще внесем някои изменения, но свършвам до тук. Благодаря. От британска гледна точка искам да кажа, че това не е гледната точка на всички. Аз съм съгласна изцяло с вас, госпожо председател, че това е предложение може да направите предложение за заличаване на текста. Не считам, че този доклад е фокусиран върху налагането на европейска идентичност. Искам да изразя по-различно мнение от останалите британски представители. За да не загубим важните аспекти на този доклад, искам да поздравя докладчика. Това е действително отличен доклад. Маркус току-що говори за жените в спорта и тук можем да свършим доста работа. Радвам се, че имаме съгласие по въпроса и можем конструктивно да работим в тази посока. Относно социалното измерение, ние не говорихме много за здравеопазването, но това също е въпрос, върху който можем да наблегнем. Колегата от Унгария говори за дискриминацията. В футбола е, има доста лоша репутация и в е, Европа, в международен план, може да се направи нещо повече. Следващата година в Великобритания ще се е, проведат Олимпийските игри и ще направим посещение там. Това трябва да бъде използвано да се избавим от е, някои от е, налудничевите идеи, че искаме да има един общо европейски спорт. Е, тъй като не става дума за това, това е доклад, който разглежда важни въпроси, свързани с спорта и трябва да го подкрепим безрезервно. Господин Локегард. Що се отнася до... Тъй като докладът е щекотлив, аз ще говоря на датски. Аз бих... Аз мятам, че трябва да подкрепим напълно този доклад, тъй като той се спира на множество въпроси, Член 165 на Лисабонския договор предвижда правомощия на Европейския съюз в областта на спорта. Докладът е много добър. Според мен, тук става дума за социалното измерение на спорта, за контакта между е, гражданите, е, за, нас, за е, насърчаване и подобряване на общественото здраве. Акцентът, който според мен е много важен, е контакта между хората и общественото здраве. Ето, спортът може да допринесе за тези цели и според мен това е един от най-важните аспекти на доклада. Нека да кажа на госпожа Макларкин, че трябва да се пазим от емоционални дебати за знамето, за химна и така нататък. Факт е, че повечето а, граждани а, се не, не, са, не се чувстват привлечени от а, подобни прояви а, на самосъзнание. Ако започнем подобен дебат, той ще стане доста разгорещен. Всъщност, разбрахме, че 80% от гражданите в Великобритания смятат, че идеята за европейското знаме на фанелките е глупава. Но нека не, пренеб... не отхвърляме идеята с лека ръка. Очевидно това е предложение, то може да се заличи, но ако искаме да насърчаваме спорта, ние в дискусия с си трябва да се пазим от популизма а, и заради популизма да сринем доклада. Мисля, че това ще стане част от а, дискусията. Нека не допускаме популизъм. Господин Кели, съвсем накратко искам да повторя нещо, което и вие, и госпожа Ханибал казахте за английската преса. Това е предложение, препоръка това е работа на докладчик да, да прави предложение. Наша работа е да обсъдим и да взимаме решение. Второ, имайки предвид по отношение на това, че 52% от англичаните искат да напуснат Европейския съюз, не е очудващо, като се има предвид силата на пропагандата и слабостта на нашата пропаганда ние сме най-лошата ние имаме най-лошата система за а, връзки с обществеността в света. Може би трябва да може би трябва да сменим паспортите си, за да не се да допусне нерегламентиран достъп до тях от определени части на английската преса, председателката. Всички знаят, че има а, правна възможност да се напусне Европейския съюз. Всички знаят това и е в Люксембург и в Брюксел. Много ми се иска да включим в този доклад следното. Свързано с а, а, жените в а, футбола, които в никакъв случай не бива да бъдат обект на дискриминация. Според олимпийските правила всички носят определено облекло, спортно облекло. За всеки спорт това е определено съвсем стритно. А какво става с страни като Иран, например? А те изведнъж въвеждат свои правила, нали? Е, трябва жените да са е, забрадени, трябва лицата им да са покрити. Мисулманските е, и по-скоро ислямистските държави, които не допускат възможността жените да играят е, облечени в нормалното спортно облекло с шорти и фанелки, на практика дискриминират жените в спорта. Да, женският отбор по футбол трябваше да играе с е, един екип, с един футболен отбор от е, в Иран и е, за да покажат е, така солидарно с религията на домакина, е, нашите спортистки също си бяха покрили главите и изцяло се бяха покрили. Попитах ги защо правят тази глупост и какво означава това на практика. Отказ от правилата. Така че би трябвало да напишем и на ФИФА, и на всички останали, за това, че очакваме от тях да е, направят нещо, така че жените да могат е, спокойно да практикуват спорта и да излязат от гетата, където насилствено са натикани и където на практика им се пречи. И така, сега ще попитам комисията дали би желала да вземе отношение към темата. Кой от вас? Да, благодаря. С удоволствие. Първо благодаря на докладчика за информативния и пълен доклад. Оценяваме и плодотворния дебат. Благодарни сме за доклада, защото то отразява до голяма степен идеите на спорта за това как да се развива европейското измерение на спорта в съответствие с разпоредбите на договора. Докладът подчертава важните ценности, свързани с спорта, подчертава основните трудности и хвърля светлина, нещо, което е много важно и може би и тук влизам в противоречие с вас, върху факта, че спортът дава своя принос към постигането на целите на стратегията 2020. Докладът е балансиран, тъй като говори за различните измерения, социалното, економическото измерение, организацията, също така се анализира секторът като цяло от гледна точка и на аматьорския и професионалния спорт. Като цяло комисията подкрепя в по-голямата, доклада в по-голямата му част. Що се отнася до конкретните предложения, някои от тях могат да бъдат отнесени към работата в съвета по насоки за спорта. Също така те могат да бъдат отнесени към новата работна структура, която създаваме. Европейската комисия ще участва в работата ще по, проведем няколко проучвания. Може би ще бъде добре да спомена областите. Току-що беше предприето проучване националното законодателство в областта на измамите в спорта, там с акцент върху уреждането на мачове. Също така здравето и физическата дейност, което ще бъде предложение за решение на съвета. Ще бъде предприето проучване за економическите и правни аспекти на трансферите на играчи. И също така ще извършим проучване върху бъдещо наблюдение на спортните организации. Между другото, в доклада не се споменава нищо по този въпрос и накрая едно проучване за економическият растеж и заетостта. Сега два кратки коментара. Не съм напълно съгласна с коментарите на докладчика за бъдещето и здравето. Там се споменава, че здравето и физическата дейност не са или не би трябвало да са важен, важна тема за Европейския съюз. В съобщението ние, ние, ние не сме съгласни. В съобщението предлагаме области на действия и през 2009 година финансирахме подготвителни дейности в областта на спорта и общественото здраве и виждаме, че интересът към транснационалните дейности е много силен въпроса за структурните фондове. Ние работим с колегите в други служби на комисията, за да намери спортът място, своето място в стратегическата рамка и, а, и също така фондът за социално развитие и за регионално развитие. И накрая поканата към комисията да подкрепи европейската самоличност, идентичност чрез спорта. Като цяло можем да подкрепим идеята за видимост, идентичност. Ние не сме против идеята за знамето, но идеята е предмет на разгорещени спорове и очакваме по-конкретни предложения. Благодаря ви. Е, като казвате, че докладчикът твърди, че спортът не играе особено важна роля е, по отношение на здравеопазването, е, почвам да се питам дали сте прочели доклада. Сантьяго го е направил, според мен, написал го е достатъчно ясно, но добре. Нека да дадем сега думата именно на него за последно изказване. Да, е, ще трябва да кажа и аз няколко думи за европейското знаме, но това ще оставя за накрая. Нека първо да благодаря на колегите, които е, са нови за тази комисия и са за първи път тук. Е, спортът поставя две ясни граници за Европа. От една страна е, спецификата на спорта, от друга страна субсидиарността. Винаги съм твърдял и по времето, когато бях е, държавен секретар по въпросите на спорта в Испания, и тук трябва да отваря една скоба в Испания, именно регионите федералните провинции на практика или провинциите в Испания отговарят за спорта. Т.е. компетенциите са на регионално равнище. Но винаги съм казвал, че трябва да се мисли и за национална идентичност, и за европейска идентичност. Естествено, че спортните е, клубове си имат определени правила. Аз е, съм играл голф в е, испанския отбор по голф. Става дума за една класическа спортна дисциплина. Бил съм и в е, Кралския е, голф клуб и знае много добре как, колко важни са правилата и традициите, особено за класическите спортове. Но трябва да кажа, че спортът е, понякога като че ли така, надхвърля нашите представи за закон за правила, е, спортът е, надхвърля тези граници. Е, трудно е да го владеш, трудно е да го сложиш в някаква рамка. Много внимателно съм се опитал да формулирам какво трябва да означава развятото европейско знаме, наред с националния флаг, наред с е, британския, да кажем. И още веднъж подчертавам, е, това е само едно предложение. Е, в никакъв случай не предвиждаме задължително въвеждане на европейското знаме. Но аз лично се възприемам и като спортист, на първо място европейци, естествено никой не може да оспорва моето право да давам предложение. Е, говорите е, тук е, за основните спортове. Те във всеки случай са от компетенциите на националните държави и на е, регионите в Европа именно принципът на субсидиарност, за който и вие говорите. Ако европейските държави, държави членки желаят да направят нещо за населението си, то естествено е, това е свързано и с спорта. Ние можем от европейска страна да насърчаваме едно такова развитие, но в никакъв случай няма да нарушаваме принципа на субсидиарност. Да, местните, регионалните, областните е, органи на самоуправление би трябвало да поемат своята отговорност в това отношение. Оставаме още да благодаря за всички забележки. Госпожа Боскот и други колеги споменаха арбитражния спортен съд. Ако става дума за определен проблем, свързан, например, с допинга, и се наложат определени санкции, това означава на практика, че е, ние спортен съюз или клуб налага тази санкция. Да, не отнасяйте нещата само към атлетите, имам предвид спортистите изобщо. Тогава спортистите към момента могат да се обърнат към компетентния съд в Лозана. Арбитражния спортен съд естествено също би могъл да изиграе една определена роля. Той би трябвало да бъде отворен за, е, по въпросите на спорта, по спорове, решаване на спорове във връзка с спорта и то не само за спортисти, но и за всякакви граждани. Така че, според нас, е хубаво да имаме в е, Люксембург е, един друг, независим от съда в Лозана, а, орган, а, като арбитражния съд, който предлагам. В а, САНШ, в Канада има подобна практика, така че съм заимствал техния опит. Естествено, правата на жените а, в контекста на спорта, това е изключително важен проблем. А, Трудно може да се намери решение и аз съм много далеч от мисълта да предлагам квоти и да се казва, че толкова и толкова жени би трябвало да бъдат представени в съответните клубове или в съответните спортни организации, в техните ръководни органи. Но а, тук имаше и предложения във връзка с а, Участието на жените в Олимпийските игри, спортното облекло на жените, никакви бурки, никакви забувания и така нататък, ето това можем да допълним. Освен това, в точка от преембила Б Става дума за това, че е, в съвременното общество спортът е определя за здравето фактор и е жизненно важен елемент на качественото образование. Това е записано. Естествено, че става дума за едно по-общо твърдение. Не можех да се спра на определени детайли в този доклад, но според мен от този текст проистича и задължението на съответните регионални и държавни органи да отделят необходимите средства и да насърчават спорта. Благодаря. Да, в точка от преембила Б се съдържа текст за здравето и освен това, като погледнете обосновката, ще видите, че там има един цял абзац за спорта. Добре, е, докладът е, изглежда може би малко кратък, някои текстове не е достатъчно е, ясни и категорични. Естествено, ние можем да удължим текста. До 21 август е, се предвиждаше е, да се внасят измененията, но сега удължаваме срока 6 септември. Е крайният срок. Благодаря за този чудесен дебат. Е, вие всички с вашите изказвания обогатихте много дискусията. Преминаваме към следващата точка, която едва ли ще бъде чак толкова интересна, както спорта. Е, позиция на парламента относно проекто бюджета за 2012, господин Локегард. Госпожо председател, тъй като всички мои предложения бяха отразени при гласуването по бюджета преди малко, всички виждате, че имаме четири точки. Първо за образователните програми, за обучение през целия живот, за спорта, следващо място, за научните изследвания и на последно място за европейските училища. Мисля, че с тези четири точки ние покриваме всичко, което ни интересува и смятам да спра до тук, защото вече съм изразил становището си, когато обсъждахме бюджета. Али, ма? You want? Please. I have... <laughs> um, I've made my comments before. I just... Аз съм направила в коментарите си по-рано, но трябва да сме много внимателни, когато харчим чужди пари. Високо ценя работата на господин Локигар, неговия открит подход, това, че се вслушваше дори в моите коментари. Аз подкрепих това, което той предлага за спорта. Тези 150 милиона. Мисля, че трябва малко да се оптимизират нещата. Не непрекъснато да искаме повече пари, защото лесно се харчат чужди пари. Става дума за децата ни. Става дума за нашите деца. За тяхното бъдеще. И една много малка част от бюджета се предвижда а, именно за е, култура, за образование. В никакъв случай не бива да се пести точно е, по отношение на образованието. Инак за всичко друго сме готови да даваме пари, нали? За Либе и така нататък, но тук не. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожо председател. Вече работихме много добре с господин Локегард по бюджетните изменения. Искам да кажа нещо което лично, лично съм представила. В краткия текст, който е представил, липсва един важен елемент за културата. Но благодарение на измененията ще можем да запълним тази празнина. Говорим за обучението, за спорта, за журналистите, за медиите, но културата липсва изцяло. Чрез изменения ще запълним тази празнина. Считам, че е важно, когато говорим за кохезионните инструменти да бъдат отделени там достатъчно средства за финансиране на културата. Господин Мартин има думата. Благодаря. Госпожо председател, вие говорихте за това, че е, в много сфери могат да се реализират економии, но не и в образованието. Бихте ли се конкретизирали? Председателката, не, няма да го направя, защото в момента говорим за нашия бюджет, който трябва да бъде увеличен. В други комисии обаче мога да се спра на някои сфери, в които е възможно да се реализират економии тук, когато става дума за образование, за култура, за обучение, в никакъв случай не могат да се допуснат съкръщения на бюджета. Трябва да се увеличи тази част от бюджета. А инак не ви дължа никакви обяснения, господин Мартин. Давам думата на Иво Белец. Благодаря. Една кратка забележка. Подкрепяме проекта становището на докладчика. Е, искам да кажа, да направя един коментар за трета точка, която е формулирана по много критичен и отрицателен начин. Нека да е, променим формулировката, общ, да кажем общо взето в същото, но по по-положителен начин. Е, as regards uh Що се отнася до първите два въпроса, приветстваме това, което беше казано. Призовава се за отвояване на бюджета за образование при следваща многофинансова рамка. Както виждате, комисията предлага да увеличи бюджета с повече от 70% в сравнение с 7 годишния период. Но както може би сте видели, през следващия период бюджетът ще се увеличи повече от два пъти в сравнение с 2013 година. Благодаря ви. Благодаря. Тогава ще приключим с този дебат. И тук срока за внасяне на изменение 6 септември. Господин Лука, имате да кажете нещо? Господин Лука Гард, последни думи не. Добре, преминаваме към точка 15, но господин Мигалски не е тук. Не, той все още е тук. Е, жалко. Нов отговор на промените в съседните държави. Благодаря. Нямах представа, че ще бъдете толкова експедитивни по предишните точки. Искам да кажа, че имаме много кратки срокове за работа по този доклад. Не забравяйте това и изберете набързо докладчите в сянка, за да можем да работим бързо. В светлината на очевидните ограничения, моят проект за становище съдържа само 6 точки. В първа точка ние призоваваме за справедливо разпределение на финансовите програми по политиката за съседство защото ние смятаме, че трябва да се работи за Северна Африка. В контекста на арабската пролет. Мисля, че Европейският съюз всъщност не направи за приятелите си от другата страна на Средиземно море, това, което те очакваха от нас. Ето защо мисля, че ние трябва да положим усилия. Също въжи за нашите източни съседи. Унези, в тези страни, в които има проблеми с демокрацията, като Беларус, например. Разбира се, не можем разбира се, те са напълно прави да очакват подкрепа от нас. А, освен това, по-нататък в четвърта точка се а, говори за а, взаимодействие в областта на образованието. мисля, че младите хора от а, тези страни са бъдещите лидери на тези страни. Ето защо ние трябва да улесним тяхната работа, трябва да улесним достъпа им до Европа, за да споделим с тях своят опит и своите знания. Ние трябва да е, предоставим своите знания, своя опит и умения е, на младежите от е, страните от политиката за съседство. Освен това, се в, трета точка се говори за Евросредиземноморски университет, университет, в който да работят специалисти по политиката за следство. подобна дейност в Словения и това е пример, който следва да бъде подкрепен. Мисля, че ние трябва да предвидим средства за подобен университет. Той ще помогне на нас, държавите членки и у нези, които се стремят към членство. В четвърта точка ние подчертаваме необходимостта от засилване на синергията между младеща в движение и политиката за съседство. Няма да се спирам твърде много на тази точка, тъй като тя е свързана с казаното във втора точка. В последната точка ние призоваваме Европейската служба за външни дейности да подкрепи усилията на гражданското общество, свободните медии, НПО и така нататък, за да се създаде демократична система и да се наложи и утвърди върховенството на закона в тези страни, както на изток, така и на юг. Примерът с Беларус вече беше казан. Членството на Беларус в Евронест е временно прекратено, както знаете. Ние се опитваме да взаимодействаме с проевропейските течения в тези страни, за да насърчават те и да подкрепят свободните медии. И в заключение – Надявам се, че ще има достатъчно време за внасяне на изменения. Разчитам на ползотворно сътрудничество с всички вас. Що се отнася до докладчиците в Сянка, социалистите вече избраха своя докладчик в Сянка и се надявам, че и другите групи ще определят а, а, такива докладчици, за да подновим работата си след лятната почивка. Сроковете са доста кратки. Те са определени от Комисията по външни отношения. Заедно с това се надявам, че ще си сътрудничим ефективно. Благодаря. Нека да ви кажа нещо. Вие знаете, че не съм привърженик на писмените декларации, но има една такава писмена декларация именно по отношение на така, държавите, с които си граничим на нашите съседи, да отворим програмите във връзка с учене през цял живот. Така че тук бих включила още две точки. Not enable students from ENP access to education in Europe, but to say to open по-скоро би трябвало да кажем да отворим програмите си за учене през целия живот за страните в политиката по съседство. Мисля, че е по-добре, отколкото да кажем да дадем възможност на студентите и на учащите се от страните от Европейската програма за сътрудничество да получат достъп до образование в Европа мисля, че ние, ние мислим по един и същ начин. А, това, е, това е нашето задължение, а не да подписваме писмени декларации. И, с, е, бихте ли се. Е, бихте ли включили подобен, е, подобна идея, за да не се внася а, е, и писмено изменение? Благодаря. Искам да подкрепя докладчика защото искаме да се включи в протокола, че разполагаме с много малко време. Това не трябва да се случва друг път. Трябва да имаме възможност да обсъдим нещата. Докладчикът има свое мнение за политиката на съседство и това мнение е намерило отражение в неговите предложения. Подкрепата за мобилността на студенти и преподаватели в подкрепа на съседните страни, на, на програми като Erasmus Mundus, структурното сътрудничество между университетите в рамките на програми като Темпус. Трябва да се обмени информация между нашите системи и тези на съседните страни, които един ден могат също да се присъединят към Европейския съюз. Всичко това е важно за междукултурния диалог. Това, което често се случва в Европейския съюз е, че има напрежение, има борба срещу миграцията, иммигрантите. Затова е много важно да си сътрудничим. Ние не се различаваме чак толкова много едни от други и това трябва да се подчертае. Не разполагаме с много време, за това ще бъда кратка. Ние като група ще предложим изменения в сътрудничество с докладчика. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Действително е трудно за с няколко думи да се кажат толкова много неща. Искам да говоря за трансграничното сътрудничество и европейската политика за съседство дава възможност да се доближат гражданите, да се реализират проекти, които са важни за ежедневието на хората, за ангажиране на гражданското общество. Що се отнася до образованието, и обучението, това са средства за развитие на демокрацията, сферата на управлението и на администрацията. Тук, мисля, обмена на опит може да допринесе много за развитието на тези а, страни. Трябва да се доразвие този въпрос. едва 10% е делът в политиката за съседство. Господин Марко. Благодаря, госпожо председател. Докладът на господин Мигалски е много добър. Радвам се, че тук се споменава Средиземноморския университет. Затова се мисли, по този въпрос работи в рамките на Средиземноморската асамблея. Естествено, че е, би трябвало да помислим и за някои изменения, е, които са по-скоро в смисъл на допълнения. Но инак е, е, смятам, че становището е много добро и ще бъде от полза и за Комисията по външни отношения. Да чуем сега представителя на Комисията. Да, желаете да вземете думата. Вие не бяхте тук, когато докладчика говори, но може да кажете какво мислите. Благодаря, извинявайте, че закъснях малко. Искам само да кажа, че след последното съобщение за европейската политика по съседство, а кой сте вие, пита председателката, от Европейската комисия, Генерална дирекция образование, отговарям за програмата Erasmus Mundus. Председателката прави изказване извън микрофон. Чувате ли ме? Всъщност не говоря. Всъщност аз не съм от комисията, от Европейската служба по външни отношения. Извинявайте още един път. Аз съм от Генерална дирекция култура и образование, отговарям за програмата Erasmus Mundus. Искам да доразвия онова, което чух след съобщението по европейската политика по съседство, комисията държи да насърчи участието на страните от източните и южните страни в своите програми. По-конкретно ще от следваща е, учебна година ще бъдат предоставени 20 милиона бюджетни средства за финансиране на допълнителна мобилност. Това ще стане чрез е, е, Еразмус Мундус, част 2, т.е. частта насочена към страните от политиката по съседство. Това е предвидено за следващите две години на програмата. Това са последните две години от сегашния етап на програмата. Също така се предвижда допълнително финансиране за програмата Младеж Штаб движение, програмата Темпус, която подкрепи изграждането на капацитет в тези страни и култура и побратимяване. Искам да кажа също така, че в момента работим по предложението на Европейската комисия за следващото поколение програми и предвиждаме конкретна конкретни дейности за страните по политиката за съседство. Целта е дейността за укрепване на капацитет да се съчетае с Еразмус Мундус. Надяваме се, че ще получим вашата подкрепа а, за тези конкретни дейности. Председателката, благодаря. От Европейската служба за външни дейности. Благодаря, госпожо председател. Единственото, което мога да добавя, е, че напълно подкрепям шесте точки в доклада, които са а, много удачни и много важни а, като допълнение към съобщението и подкрепям и казаното от комисията. Комисията получава пари, за да си върши работата. Искаме следващата година Erasmus Mundus да бъде с по-високо финансиране, без да се отнемат средства от програмата за учене през целия живот. Трябва да имаме текст, в който да се казва за отварянето на програмите за съседните страни що се отнася до образованието и обучението. Но това не означава, че средствата ще се вземат от е, нашия бюджет. Отварянето към Западните Балкани не трябва да става от нашия бюджет, а от предпредседителните средства. Средствата в предвидени за политиката за съседство – могат да се използват за учене през целия живот и за програми за мобилност, които да се разширят. Така че можем да направим и двете неща през следващите години на базата на направените предложения. Трябва да кажем и нещо за следващия програмен период. Тези страни да бъдат включени в програмите ни за мобилност и обучение – за да обхванем и двете идеи. Съгласен ли сте, господин Мигалски? Благодаря. Аз съм напълно съгласен с вас. Съгласен съм, че тези програми трябва да бъдат изцяло отворени. Председателката, както и господин Неделова, говориха за това ще го отразим в окончателното становище. Приветствам факта, че НП вече са назначили а, своя докладчик в сянка. А, ще продължим да работим. Всъщност, а, трансграничния характер на някои а, проекти, които се споменават в а, това становище, следва да бъдат откроени Представители на комисията също каза нещо за програмата Еразмус, за програмата Темпос. Те трябва да получат подкрепа от наша страна, да бъдат осигурени финансови средства. Приветствам факта, че Европейската служба за външна дейност подкрепя становището. Очаквам да си сътрудничим независимо от а, кратките срокове, с които разполагаме, да успеем да се свършим работата добре. Благодаря. Измененията очакваме да постъпят до 8 септември, казва председателката. Да, 8 септември край на а, срока за внасяне на изменения. И така преминаваме към следващата точка. Междувременно вече гласувахме за решенията на координаторите. Одобрихме ги. Има ли някакви други въпроси по точка 17? Разни. Няма очевидно. Точка 18. Следващото заседание на 4 октомври 2011 година. Координаторите обаче ще се срещнат на 12 септември в Страсбург. И така, благодаря ви за този чудесен предиобяд. Желая ви хубаво лято и се надявам, че ще можете да си почините, да възстановите силите си и да дадете изпълнени с много ентусиазъм, защото ни предстоят тежки битки с комисията. Благодаря и на всички преводачи, казва председателката на всички вас също желая хубава лятна вакансия.